rozdano protokół wczorajszego posiedzenia. Czy są uwagi? Протоколът от вчерашното заседание ви е представен. Ако имате някакви коментари, може да ги кажете. Ако не, считаме, че протоколите са прияти. Нека да преминем по дневния ред. Предвидено е изявление на комисията по плана за устойчиви инвестиции, фонда за справедлив преход и пътната карта за социална Европа. Искам да припомня, че за да вземете думата или за да дадете въпрос по процедурата синя карта, може да използвате както електронната, така и традиционната система. Инструкции са на разположение на входа на пленарната зала. Сега давам думата на заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс. Благодаря, госпожа председател, уважаеми депутати. Миналия месец, след 10 дни на след като започна мандата си, представихме е, Зеленият пакт за Европа. Изискваме да се предприемат е, е, действия. За това имаме и пътна карта до 2050 година. Сега, 4 седмици по-късно, имаме финансов пакет в подкрепа на тези цели. Европейският план за инвестиции, както и Фонда за справедлив преход ще гарантират справедливо отношение към онези, които искат да извървят заедно с нас този път. Нека да започна с механизма за справедлив преход. Това, което правим, е едно послание към миньорите в Астуриас, в Македония и друг ден, всички региони, които също разчитат на изкопаеми горива. Ние знаем, че вие ще трябва да извървите по-стремен път за постигане на климатична неутралност, но като цяло може да се счита, че целта е приемлива, въпреки че е сложно тя да бъде постигнала. 100 милиарда е- евро е обещанието на Европейския съюз към вас, че ще ви окаже помощ при този преход. Ние прилагаме три стълба. 7,5 милиарда свежи пари над това, което предложи комисията в бъдещия бюджет на Съюза за фонда за справедлив преход. Това ще генерира 30 до 40 милиарда инвестиции. Също ще се приложат нови умения на работещите, ще се помогне на бизнеса за създаване на нови възможности, също ще се подобрят и промишлените мощности. На второ място ние ще осигурим достъп до InvestEU за справедлив преход. Това ще мобилизира средства до 45 милиарда евро, което ще помогне на регионите за устойчив бизнес, за да се заменят замърсяващите, за да се а, също създадат а, нови умения. Ние ще помогнем с инвестиции за преминаване към нови технологии и а, създаване на нови работни места, нови заеми от Европейската инвестиционна банка за местните органи, за регионите, за публичните инвестиции, за инвестиране в екологични проекти. Също ще бъдат осигурени финансово достъпни заеми на семейства, които разчитат за своето отопление на изкопаеми горива. Те ще се нуждаят допълнителна помощ. Ние ще осигурим подкрепа за реализиране на проекти чрез платформата за справедлив преход. Днешното предложение е изключително неотложно. Парламентът ви го знае. И това е акто интелектуалис. Вие бяхте тези, които излязохте с идеята за фонд за справедлив преход. Ние също призоваваме към бързото му приемане. Държавите членки трябва да определят регионите, които се нуждаят от средства и от конкретна наша подкрепа. Да има също и конкретни планове за промяна. Трябва да се ангажират регионите, местното самоуправление, гражданите. Всички трябва да участват. Това ще бъдат промени на място, за да може да получат покрепата на гражданите. Уважаеми депутати, ние знаем, че тези 100 милиарда евро са само началото, но справедливото отношение е над тази сума. Климата засяга основите на обществото ни, обновяеми, възобновяеми енергии, работни места, чиста вода. Това е необходимо и за утрешния ден. Унези, особено най- уязвимите трябва да получат ползи от тази промяна и справедливото отношение ще служи за вдъхновение за всички. Ние искаме също да помогнем на хората да могат да имат достоен живот. Ние не можем да приемем 400-те хиляди, които умират поради лош въздух. Днес ние подновяваме своята ангажимент да реализираме Зеленият пакт, без да оставяме никой назад. Благодаря ви много. Сега от името на комисията давам думата на комисаря Домбровскис. Госпожо председател, уважаеми депутати, Европейския зелен пакт демонстрира нашата амбиция да превърнем Европа в първия континент, който да е неутрален към климата до 2050 година. Направихме своя избор, трябва да успеем, дължим го на гражданите, дължим го на идните поколения. Плана за устойчиво инвестиране в Европа, прият от комисията днес, придава плътност на нашия ангажимент и не на последно място финансира тази амбициозна цел. Сега ще комбинираме нови и съществуващи инструменти, ще изпратим ясен сигнал към обществените дружества, властите, инвеститорите. Всеки път, когато се инвестира, трябва да не се забравя планетата. На първо място финансирането. Плана ще мобилизира поне 1 трилион евро под формата на устойчиви инвестиции в идните 10 години. Целта за оптимизиране на бюджета ще гарантира около половината от тази сума. Ще използваме и ефекта на лоста. Чрез плана за инвестиции за Европа ще мобилизираме около 270 милиона за целите на устойчивото инвестиране. Националното съфинансиране за зелените проекти ще допринесе с около 140 милиарда, както обясни Франс механизма за справедлив преход пък ще има за цел да гарантира около 100 милиарда в рамките на следващата програма и отвъд МФР. Искаме да споменем и схемата за търговия с емисии, както и финансирането от ЕИБ. ЕИБ ще повиши степента на устойчиво финансиране от 25 до 50% до 2025 година.